Okay, good afternoon everybody. We're going to... И така, добре, добър ден на всички. Е, председателят ни е, е зет в момента, ще закъснее, така че аз ще започна председателството в това заседание. Добре дошли да приемем дневния ред, ако не възразявате. Съгласни ли са тези, които присъстват? Прият. Сега съобщение на председателя. Очевидно и се знае, че се предава по интернет това заседание. Е, добре дошли на тези, които ни е, следят заседанието онлайн. Е, всички членове на МКО имат съответните формуляри раздадени. Знаете, декемврийското издание на програмата тези, които не са е, я виждали, могат да проверят онлайн. Имаме и нов е, член на, на е, персонала, Атанаска Колева, да я приветстваме с добре дошла сред нас. Мисля, че тя идва от Генерална дирекция ГРО, от комисията. Чудесно е, че сте сред нас. Благодаря, че сте тук и очакваме с радост да работим с вас. Е, така да минем е, към приемане на, на протоколите от 9 е, и 10 ноември. Прияти ли са, одобрявате ли тези протоколи? Чудесно. Сега да минем на точка четвърта от дневния ред, която е актуална информация за тристранните преговори ще е, бъдем информирани за разговорите в е, е, групата по интелектуално право и авторско право на 27 октомври в Страсбург е проведено последното заседание. Кръгла маса между експерти и депутати. Аз присъствах също за прилагане на законодателството за интелектуалната собственост. Е, участва господин е, е, госп... гореспоменатите господа и госпожи присъстваха също от съответните преподаватели от правния факултет в Орек и който ни каза, че всъщност, ако желаем, може да ни предостави информация за работата пред комисията. От бяхме информирани от комисията Юри, тъй като пакетът по авторско право е пред нас. Вас и консултациите на политическите групи са в ход. Решихме да спрем дейността на работната група до следващо съобщение. Е, член на ИМКО участва в тази работна група и а, е, дали ще възстановите работата си или не, но така или иначе в бъдеще винаги ще имаме член на ИМКО в а, е, тази работна група, тъй като а, трябва да работим съвместно с тях. А, освен това е полезно за нашата комисия да знае какво се случва в комисията по единия пазар, както и комисията по правни въпроси. Това беше актуална информация за работната група. Е, мисля, че това е единствената информация, която мога да ви предоставя в момента. Също с Джулия, е, само да добавя, че е, на заседанието на координаторите на Юри бе решено да се проведат две изслушвания в рамките на редовните заседания на Юри в следващата година по предложението за авторско право, така че можем да го очакваме. Е, за миналата година вече се случи. Е, това се проведе в рамките на норвежката е, сесия, но в следващата година по авторско право в рамките на редовните заседания ще се провеждат. Благодаря тези, които проявяват интерес. Е, мисля, че тази информация трябва да се раздаде, така че тези членове на комисия, които проявяват особен интерес в, е, е, от авторско право и интелектуална собственост, могат да присъстват. Сега следващата точка от дневния ни ред е доклад за управление на единия пазар в рамките на Европейски семестър 2017. Имаме, внесени са 59 изменения, 27 преди е, крайния срок, общо 86. Сега ще дам думата на докладчика господин Лопес. Заповядайте. Um, Благодаря, ще ви на испански. 86 са представените изменения. Те показват, според мен, ентусиазма на колегите спрямо доклада. Като докладчик и слушах също така и коментарите, които бяха изказани на заседанието и те бяха нацелени към това да се подобри доклада и мисля си, че има възможност да се постигнат компромиси. Има 12 изменения. Както вече казах, в тази комисия са насочени към подобряване на управлението на единия пазар и да се насърчава економическо и социално сближаване. Тази последна идея беше много ясно заявена в доклада чрез изменение 15 подадено от колегите Галпич и Пълнова е свързана с по-голяма ефикасност в социалната сфера. И е, по принцип социалните въпроси са нещо, за което колегите казаха, че трябва да бъде изведено повече на преден план. Съгласен съм също така, съм съгласен с засилването на европейския семестър с идеята за предварителна проверка на законодателството, т.е. комисията да започне да проучва случаите, когато дадено проекто законодателство не отговаря на правната редба на е, Съюза и е необходимо да се гарантира нормативната уредба за единия пазар да бъде подходяща и да се изпълнява надлежно и в ползата на гражданите. Необходимо е, разбира се, да се засилва в стълба единен пазар в рамките на цялостната правноредба на Европейския съюз и Комисията, разбира се, го прави чрез конкретни препоръки за всяка държава и това се отнася до пазари за продукти и услуги. И това се отразява също така и в годишната рамка за растежа. Необходимо е съветът за конкурентоспособността да играе важна роля и да участва в процеса на тези препоръки, отправни към държавите. Смятам, че тези мерки отговарят на нееднократните призиви на Европейския парламент да се засили стълба единен пазар в рамките на европейския семестър. Чрез изменени също така изискваме да се използват по-добре данните, в които се използва в таблицата за резултатите, в която са отразени резултатите на всяка държава членка в определените сфери на политика. Също така, за да отговорим на годишното проучване, насочено към 2017 година, подчертаваме необходимостта от една приобщаваща економика, която да засилва равенството и социалното измерение на нашия един пазар. Подчертавам, че е необходимо да се отчете социалната корпоративна отговорност, но да отчетем също така и в тази сфера спецификата на държавите членки. Също така се обръщам към държавите членки да изпълняват препоръките, отправени в тях в препоръките за конкретни държави и да се засили потенциал за растеж и да се осигури политическото, териториално и социално сближаване. Също така искаме да създаде необходимата и предсказуема среда за предприемаческа дейност. И накрая искам да изтъкна идеите, които засилвам повече в този доклад. Призивът към държавите членки е да приемат технологии, които улесняват внедряването на нови технологии, тъй като по този начин могат да бъдат обхванати повече предприятия и по-широк спектър предприятия. Освен това, призовам комисията да създаде необходимите условия за предприемаческа дейност, включително и в трансграничната дейност, и да се създаде една среда и условия, включително и за ДДС и събирането му, така че да не се допускат и да има ефикасна борба срещу измамите. Говорихме също така за отчитане на трансгранични телки, сделки и също така големите платформи с извършване на сделки. Също така има много изменения които има много други идеи, които съм готов да приема или които да залегнат в компромисните изменения. Разбира се, ще отразя идеите на другите групи. Очаквам с интерес коментарите на колегите и докладчиците в сянка а, и всички колеги са добре дошли в моят офис и аз съм готов да работя с тях с най-голямо удоволствие. Um, Благодаря. Сега ще минем е, към е, докладчите в сянка, да изслушаме тях. Керстен не е, е тук днес е обед, но тя ме помоли да ви предам следното. Скъпи колеги, за съжаление не мога да присъствам преди важна среща в избирателния ми район. Бих искала да се обърна към всички колеги, които вече са се приели моите изменения. Е, за е, социалното изменение в единия пазар, колкото до годишния преглед на растежа, който публикуван при няколко години. Приветствам е, доклада на комисията, която, според която економическото населяване трябва да е от полза за всички, като се инвестира масивно в създаване работни места за младите. Хубаво е, че комисията смята, че трябва да се възползва от глобализацията и ползите от нея да бъдат разпределени справедливо и равноправно между всички, особено младите хора. Равенство, справедливост, интеграция са ключовите думи и нейното заключение. Очаквам заседанието в Сянка. Е, това е което тя имаше да каже днес. Сега ще дам възможност на групата на ЕКАРЕ обаче не виждам някой да присъства. Сега от Алде също не виждам е, присъстващи и от Алде. Така че ако, е, така, ако се окаже че така стоят нещата. Е, да, са, да дам възможност на комисията. Има ли някой от комисията и желаете ли да е, вземете отношение? Комисията, моля. Благодаря, госпожо председател. Е, приветстваме докладчика, с когато сме в непрекъсната връзка. Само да поясня нещо във връзка с Европе, инструмента за европейския е, семестър и процедурите за е, неизпълнение, за нарушение. Е, това са два паралелни инструмента. Най-общо Европейската комисия в Европейския семестър не използваме нарушения, тъй като е, съобразяване с законодателството на Европейския съюз предполага е, да има конкретни процедури и тук става дума за процедурата по инфринджмент, по нарушение. Е, ние се опитваме да анализираме економическите проблеми в държавите членки и да предлагаме реформи. Това е което правим. А това не е не винаги се покрива с понятието infringement на, на, не, е, нарушение, тъй като нарушение, нарушение означава не спазване на европейското законодателство. А ние просто е, предлагаме, е, предлагаме реформи, които според нас държавите членки би трябвало да провеждат с моето уважение към вас, едно от един от проблемите, които имаме в съсединия пазар, е именно правоприлагането. Ето за това е, е, всякакви, е, предлагаме всякакъв набор, цял набор от мерки, но най-важното тях е прилагане на практика. Имате ли да кажете още нещо? Не. Чудесно. Благодаря ви за изказването. Сега да припомня графика. Днес ще обсъдим измененията. Компромисите и изменения ще бъдат разгледани на 25 януари и гласуването по вътрешния пазар е, в, е, на 26 януари е, в групата става дума. След това на пленарно заседание ще влезе в, за гласуване февруари или март. Благодаря на всички, благодаря на докладчика, благодаря на присъстващите. Сега да минем на втората точка, всъщност шеста от дневния ред – е, втората, е, втория акт, е, законодателен, който разглеждаме днес, това е регламента за сътрудничество между националните органи, които отговарят за прилагането на законите за изпълнение законите за защита на потребителя. Това е част от пакета електронна търговия, която бе прият през май тази година председатели и аз всъщност предпоръчваме препоръчахме още тогава да се проведе едно изслушване по този регламент, което всъщност се проведе на 9 ноември с много добро присъствие и много добре протече. Благодаря на докладчицата сега. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, нека да ви представя този доклад. Наистина трябва да подобрим състоянието на нещата с прилагане на законодателството по защита на потребителя. Предложението пред нас може да ни помогне да постигнем тази цел. Докладът който представих. Всъщност към него има много изменения. Целта е ние да финализираме доклада и да го доизчистим. В девета точка аз добавям е, определение на крупно нарушение, мащабно нарушение, измерение Европейския съюз, европейско измерение, което изисква задълбочено разследване и координирано прилагане на съответните мерки във всички държави членки, за да може този регламент да се отнася до много държави членки. Би трябвало първо да определим колко държави членки и е, да кажем просто, с просто мнозинство след което координиращата роля вече трябва да е, е в е, ръцете на комисията. След това става дума за 8 член, който е основна предпоставка за трансгранично е, координиране, което трябва да функционира добре. Т.е. правомощията трябва да са в ръцете на всички компетентни органи в държавите членки трябва по-добре да дефинираме някои правомощия, за да не звучат най-общо и мъгляво. Трябва да се прилагат, е, някои мерки трябва да се прилагат само в случаи, когато е, някакви други възможности за правна е, е решение на въпроса не е намерено при, при е, нарушение. Държавите членки могат да продължат да е, избират е, дали компетентния орган да действа пряко или да е, сезира съд, използвайки акт по делегация. Мисля, че вече сме действали по този начин, така че не, е нужни, не са нужни промени. Крайният срок за действие, за да се гарантира да има правна сигурност, е 5 години заложили сме 5 години, но това е, не се отнася само до таксите, но и до е, връщане на незаконно придобити е, обещетения или суми. Предлагам четвърта глава да се преструктурира и да групираме в едно мащабното нарушение, защита на потребителя, в полза на потребителя и е, измерението, е, европейското е, измерение. След това трябва да е, определим кои са основните фактори, като включим комисията и да казваме кога задействат координираните мерки, а именно когато има подозрение за нарушение на нормите за е, защита на потребителя. Т.е. за действане на координирано е, мярка, когато при подозрение, трябва да стане е, обикновено от е, е компетентния орган. Ако е, комисията. Е, ако подозрението възникне в комисията, тя трябва да събере доказателствен материал или в най-лошия случай да консултира компетентния орган преди да започне разследване е, значи в член 21, който съм преструктурирала, защото мисля, че преди това беше твърде е, мъгляво формулиран, затова го е, отредактирах, трябва да се, се казва каква трябва да е ролята на комисията при действане на координирано действие. Е, когато именно ко, е, е, се реши кой е конкурентния орган, е, заедно с другите конкурентни органи, е, мисля, че основното правило за това е да се определи компетентния орган, е, е, трябва да е не установяването, място за установяване на търговеца, но и възможни мерки, възможни мерки, които могат да се използват, за да се спре някакво нарушение и какви, е, коя норма се прилага за е, е, търсене на, на, на е, е, решение от страна на е, потребителя, е, компенсиране на потребителя за нанесена щета. Това понякога тези потребителски групи действат по-рано от съответните органи, така че би трябвало те да имат на кого да предадат тази информация. Друг проблем е, че тези търговци които са добросъвестни, са в неизгодно положение по отношение на, на, на нарушителите. За това ни са нужни така наречените е, sweeps. Е, трябва ни защита на потребителя, независимо дали става дума за физически е, е, магазини в търговската верига или пък е, е онлайн. За това трябва да отговорим на въпроса дали потребителя в единния пазар е, е бива дискриминиран в зависимост от това откъде е. Предлагам също комисията да представя доклад е, е, веднъж на две години, в който да обобщава информацията, която е получена е, чрез механизма за обмен на информация. Този доклад трябва да обобщава също така и тенденциите при прилагане на правилата за защита на потребителя. След това въпросът за правомощите на комисията и не, да, право, правото и да издава актове по изпълнение. Аз предлагам да се намалят, да се съкратят актовете по изпълнение, където сроковете за сътрудничество могат да се заложат още в самия регламент. Предлагам и няколко други изменения, например е, за е, лицето за свръзка, националните планове е, за принудително прилагане. Би трябвало всичко това да избегнем прекалена бюрокрация. Например, при влизането в сила вместо 12 предложих 18 месеца, за да могат държавите членки да се подготвят за въвеждане на новите правила. И така, това беше моят доклад накратко. Срокът за внасяне изменения е 11 януари и аз очаквам наистина вашите коментари, бележки и е, едно добро сътрудничество с докладчите в Сянка и всички колеги, които участват в изготвяне на този доклад. Благодаря. Thank you Председателката, благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Аз мисля, че е много важно да имаме предвид, че е, когато изготвяте доклада, вие Имате предвид, че в момента се прилага регламент от 2006 и 2004 година и е бил прият на 27 октомври 2004 и през декември 2006 влиза в сила. Нека да кажем, че Евлин Гепхарт е била докладче през 2003 година. После вече има докладчици по прегледа за приложението на доклада. Така че не всеки знае как се стига до настоящето нашето предложение, което обсъждаме днес. Е, трябва да видим как е, работим по защитата на потребителите, защитата на младите хора, как работим с е, органите за правоприлагане в отделните страни и защо как осъществяваме тази защита на потребителите. Давам думата на докладчика в Сянка от Народната партия. И, извинете, закъснях, слушах председателя Мартин Шуц, с който правеше предложение върху защита на потребителите в е, е, цифровата ера, в дигиталната ера. Бих искал да приветствам докладчика по е, доклада и сега преминавам на португалски. Най-напред бих искал отново да поздравя госпожа докладчика за чудесната й работа. тя предлага преразглеждане на предходен доклад. Това е чудесна основа за работа. За да се подобри настоящата система и за да се приспособи тя към цифровата ера, като я пригодим е, като е, към пакета за търговия, предложен от Европейската комисия. Според мен е, това трябва да бъде предимство, е, предимство в европейската политика спрямо потребителите. Независимо от това обаче, има случаи, при които все още е сложно да се намери решение на проблема. Имам предвид е, измами, фалшификати, е, невярна реклама или изобщо създаване на търговски дружества, чиято единствена цел е измама на потребителите тъй като е, минималните правомощия на е, съответните национални органи са недостатъчни, те действат бавно, има много голяма бюрокрация и се действа бавно, като си има предвид, че сме в е, епоха на дигитализация. Много се радвам, че комисията по член 8 предлага разширение на правомощията. Докладчика е запазил това предложение, но всичко това трябва да бъде ясно очертано, всичко трябва да бъде канализирано по някакъв начин, за да не се изпада в противоречие с национално законодателство и съответно с субсидиарността. Е, в, в правен смисъл е, това е, може да доведе до нови противоречия предвид 28-те държави членки. Трябва да се предвидят и задължителни отговори е, за отговор от страна на ответника е, когато се подаде съдебен иск, трябва да има крайен срок за отговор от страна на ищеца. Е, може съответно да се предвиди удължение на срока, за да се наберат всички сведения и доказателства, които доказват, че имат светово нарушение. Колкото до правомощията на Европейския съюз по глава 5, докладчик е променил всичко по глава 4. Втория раздел се отнася към всички нарушения, които се извършват масово в Европейския съюз. Нарушения, които се извършват в целия Европейски съюз. Аз е, споделям съмненията си. Едва ли това води до правна яснота и до правна сигурност? Възражението ми не е политическо. Е, просто искам да се уверя, че това би довело до по-голяма правна яснота. Разбирам е, добрата воля, която проявява докладчика, добра воля спрямо съвета най-вече. Това е крачка спрямо подхода на съвета по темата. Но смятам, че първо трябва да се изясни напълно правното основание, т.е. да има ясно определение на самото понятие и съответно всички мерки върху проверката на правоприлагането да бъдат координирани. Има предложение за изменение по член 21. Съгласен съм с докладчика. Е, кумулативния критерий, т.е. три четвърти от държавите членки, които отговарят на три четвърти от населението. Според мен това е критерий, е, който е, така, не спазва мярката и може да се окаже дискриминация спрямо определени страни. Е, спрямо населението им. Освен това ще отпаднат случаи с ясно европейско измерение. Например, е, казуса Volkswagen, ако трябва да посоча конкретен пример. Е, в заключение, в заключение мога само да изразя задоволство си от това, че ролята на потребителите при подадени сигнали в мрежата е отчетена. Още веднъж искам да благодаря на госпожа докладчика за нейното предложение. Мисля, че то върви в правилна посока. Е, е, трябва да е, проучим добре текста, докато тече срока за измененията, за да можем да постигнем съгласие в парламента и съответно се постигне съгласие и с, с съвета. Джулия Реда от Зелените, друг докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. На свой ред искам да благодаря на докладчицата за чудесния доклад. Ще направя няколко встъпителни забележки. Докладът е всеобхватен. Като цяло ние сме за намерението на комисията за увеличение на ефективността на законодателството по защита на потребителите в епоха на интернет и е, трансгранични случаи на правоприлагане. Тези случаи са все по-чести поради което е необходимо да има функционираща рамка. Искам да взема отношение по някои специфични въпроси, които бяха повдигнати. Като цяло ние сме съгласни с подхода е, комисията да има възможност да се намесва, когато има обща процедура или при подаване на колективен съдебен иск – Съгласни сме, че трябва да има по-голяма яснота, съобразно конкретните условия. Колкото до различните методи на намеса, е, съвсем встъпително е, ние изцяло подкрепяме подхода на докладчика, когато говорим за е, е, търговия в уебсайт е, с защита на наименования, смятаме, че предложението на комисията беше неясно. Искаме да сме сигурни, че всички нарушения при защита на потребителите са отстранени още при източника и да не се предоставят права на комисията да решава по чувствителни въпроси, примерно да кажем блокиране на уебсайдове. Е, защото това може да доведе до суспендиране на определени домейни. Освен това, трябва да помислим дали трябва член 10 да бъде заличен. Това беше предложено. Трябва да видим доколко можем да бъдем по-точни при формулировката на самото предложение, вместо да решаваме е, в последствие нещата да се решават чрез временни мерки. Е, приобщаването на организации на гражданското общество – трябва да посочим, че в някои държави членки те играят много важна роля при правоприлагането на защита на потребителите. Освен това, е, кои е, органи, които представляват потребители, е, поемат инициатива в конкретни случаи? трябва да има предвид с какви средства разполагат те. В отделните страни е, тези средства са много различни, така че е, нека да внимаваме да не създаваме ситуация, когато определени органи, които защитават потребителите, е, трябва да решават въпроси, за които не разполагат със съответното финансиране. Това са встъпителни бележки. Трябва да предвидим инициатива, която може да се поеме, за да се защитават потребителите. Да не предвиждаме само санкции, но трябва да разпишем точни правомощия за отдалните органи или власти. Като цяло смятам, че проекто доклада е чудесна основа за работа и очакваме с нетърпение да продължим работата върху него. Док... Председателката благодаря Джулия. Никой друг докладчик в сянка е, не иска да вземе думата. Някой колега депутат иска ли да вземе отношение по този доклад? Виждам, че не. В такъв случай е, веднага давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря за предоставената ни възможност да отговорим на всичко казано по доклада. На свой ред искам да благодаря от името на Европейската комисия за докладчика и докладчиците в Сянка по всички проучвания. Знаем, че това е сложен правен въпрос, текстът не е лесен, бързо работихте по него и сътрудничеството вече тече. В крайна сметка, е, като цяло има широка подкрепа за текста и ние го подкрепяме защото той отговаря на подхода на вашата парламентарна комисия, а именно засилване на правоприлагането на законите свързани с потребителите. Това предложение върви в тази посока. По някои конкретни точки бих е, искала да се спра на продажбите. Първо, в доклада се запазват е, правомощията, които Европейската комисия беше предвидила в предложението си, с е, намерение да има трансгранично правоприлагане за да няма е, правоприлагане, което се свършва само в държавите членки и правомощите да не дават възможност за решаване на трансгранични случаи, канализиране на потребителите. Приветстваме това, което е разписано в доклада да се включи по-добра обмяна на информация между движение на потребителите Колкото до изискването за обратна връзка при външни сигнали, мисля, че това е включено в доклада. Искам да кажа, че това не беше предвидено в първоначалното предложение на комисията, защото има ситуации, при които определени органи не могат да бъдат задължени веднага да предоставят обратна връзка заради тайната на следствието. Така че причината е чисто правна. И сега искам да се спра на най-важния въпрос. Вероятно това е най-важният въпрос по това предложение, а именно по-активни възможности за трансгранично правоприлагане. Има възможност за отклоняване от такава цел. Говорим за задължението на Европейската комисия да предяви иск така наречения колективен иск. Това е заличено в доклада. Искам да подчертая още веднъж е, какви бяха мотивите на комисията, като се надявам това да бъде възстановено от Европейския парламент. Това беше една от основните причини, поради които Европейската комисия изобщо предложи да се преразгледат тези регламенти. Знаете, че през последните три години Европейската комисия осъществи координиращи акции, при които тя изигра водеща роля в сътрудничество с държавите членки. Видяхме, че резултатът е убедителен, но все пак е, останаха казуси. Примерно е, Апос Геранти, много често се споменава този казус като пример, ние не можахме да осъществим същинско правоприлагане между различни държави членки, защото нямахме възможност за колективен иск. Е, има някои държави членки, които много добре прилагат е, е, съответните законни разпоредби, докато има много други държави членки, които просто нямат възможност за правоприлагане и не защитават потребители, дори и тези, които идват от страни с силна защита на потребителите, защото пътуват, използват се от цифровия свят и прекусяват граници, но те не могат да се възползват от правоприлагане. Комисията прилага такива правомощия в много редки случаи, може би не повече от 3-4 дела, може дори и по-малко, така че е, трябва да има ясни нарушения на закони целия Европейски съюз, трябва да има едно гише за първо прилагане на закона. По този начин е, се осъществява по-голяма ефективност в работата не само на органите на отделните държави членки, но и се намират по-бързи решения при преговорите с търговските дружества и при решаването на проблемите. Надяваме се вашата комисия е, да е, продължи да подкрепя предложението на докладчицата. Надяваме се подхода към е, тези разпоредби да бъде по-положителен. Имам предвид изменение 107 и 111 и разбира се оставаме на ваше разположение, за да продължи диалога. Председателката, благодаря. Може би отново да дам думата на докладчицата. Благодаря. Благодаря. Аз искам да благодаря на всички колеги, на всички докладчици в Сянка, които споделиха мнения, направиха коментари по моето предложение. Очаквам да видя конкретните предложения за изменения и смятам, че можем да постигнем един задоволителен резултат. Като докладчик, е, за мен е, най-важното е да има един качествен и ясен текст, където е, да няма празноти, да няма да няма дупки. Колкото до това, което Европейската комисия току-що каза, аз не смятам, че текста се отклонява от първоначалната цел – Ние заявихме нужда от преразглеждане на текста възоснова на настоящия регламент. Сега, колкото до колективните правни искове, трябва да бъде ясно каква е ролята на Европейската комисия. Е, трябва да бъде ясно първо какви са мотивите, всичко да бъде обсъдено с съответните държави членки за да може е, съответната процедура да бъде ефективна е, и е, да се използват всички инструменти, с които разполагаме. Това е, което искам да кажа. Това е единствения ми коментар. Повтарям, че очаквам да продължим да сътрудничим с докладчиците в Сянка. До сега сътрудничихме чудесно. Е, така, е, сега председателката, отново се връщам на графика. Днес обсъдихме проекто доклада. 11 януари крайния срок за измененията. Е, те ще бъдат гласувани на 14 февруари. Становището ще бъде готово на 27 февруари. Компромисните изменения по 6 март. В нашата комисия ще се гласува на 21 март и ще се види кога ще се гласува доклада в пленарна зала. Благодаря на докладчика така, сега е 4 без 15. Е, правим прекъсване до 4.15. В 4.15 гласуваме, да не се забравите картите.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 Радвам се, че сте сред нас. Господин Бернардо Фернандес, Ернандес Патая и много съжалявам, че не успяхте по-рано да се включите в нашето обсъждане, но сега имате думата. Заповядайте. Може би може би да се опитате да говорите на друг микрофон. Да, чудесно, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, уважаеми дами и господа. Съвсем накратко искам да ви запозная със съдържанието на един доклад, одобрен от економически и социален комитет във връзка с предложението, което обясни госпожата докладчик в своя доклад по проекто регламента за сътрудничеството между националните компетентни органи, отговарящи за прилагането на законодателството по защита на потребителите. Економически и социален комитет е консултативен орган, който е съставен от представителите на синдикатите и обединенията на работодателите, а също и други организации на гражданското общество, включително и обединение на потребителите. И аз, например, представлявам Испанската организация на потребителите в економическия и социален комитет. Становището по това предложение – се радваше на голяма степен на съгласие. Имаше само 4 гласа против и 4 въздържали се. Така че наистина имаше много голямо мнозинство за това становище. Защо беше постигнато такова съгласие? Обяснението е простичко, защото предложението на комисията е много добро за функционирането на Вътрешния пазар осигурява правна сигурност и от гледна точка на предприятията осигурява благоприятни условия на всички предприятия, които добросъвестно изпълняват нормите и съответно ще бъдат наказани у нези предприятия, които не се държат добросъвестно. Освен това и работещите, и потребителите ще бъдат в много по-благоприятно положение, ако се приеме това предложение, тъй като в това предложение има редица важни елементи. В бъдеще тези елементи ще улеснят живота на гражданите, например определянето от страна на компетентните органи, отговарящи за конкуренцията на обещетенията и също така ще бъдат иззети неправомерно придобитите средства от нарушителите. Така че това е нещо ново в сферата на общностното законодателство защита на потребителя, тъй като има вече и директиви, регламенти и съдебна практика на Съда на Европейския съюз, които правят възможно реализирана практика на всички предлагани в проекто регламента механизми. И освен това, нещо, което е от особен интерес за синдикатите, за обединенията на работателите. Председателката моля за тишина в залата. Приключвам, госпожо председател, и това, което казвах, че е много важно – това е, че се дава възможност на обединенията на потребителите, на работодателите, на синдикатите да участват в тези процедури, предвидени от проекто регламента. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря за вашето изказване и моля да ни извините за това, че не ви дадохме възможност да се изкажете по-рано, но ние осъзнаваме значението на дейността на економически и социален комитет и много високо оценяваме вашите експертни знания и опит. Много ви благодарим за приноса към нашата работа. И така сега вече можем да преминем към гласуването. Всички ли са готови? Всички ли имат под ръка своите карти за гласуване? Вече е точно 4.15. Виждам, че Евлин още не е готово и така веднага започваме с гласуването. Ще ви помоля да вземете местата си. Госпожа Макларкин, моля заемете вашето място, тъй като започваме. Благодаря ви. И така, ще ви напомня че първо гласуваме за някои разпоредби, установени законите, подзаконови, административните актове на държавите членки, отнасящи до предоставянето на аудиовизуалните медийни услуги с оглед на променящи се пазарни условия. Докладчик е госпожа Макларкин под наше име, водеща комисия, комисията по културата и са докладчиците. Там са госпожа Камерверт и Ферхайн. Имаме становище по силата на член 53 и Ема е докладчик. По това становище бяха внесени 83 изменения, бях постигнати компромиси. Ема, дали искате да се изкажете? Виждам, че не искате. Добре. Това означава, че можем веднага да преминем към гласуването. Чудесно и така, ако можем да започнем, ще бъде добре вече 4.15. И така, първо. Изменени 140. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Според мен е против, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Okay, Panos isn't here, so we're trying to just get the electronic vote to start. Ще се постараем да гласуваме по електронен път. Да, добре. Is it not working? Не работи ли електронната система за гласуване? Дали някой може да ни помогне с техниката? Yes, we started Okay, great. Okay, can we close? Край на гласуването. И така, 13 за, 14 против. Отхвърля се. Сега компромис 13. Кой е за? Против. Компромис 13 се приема. И изменение 17, ако не греша. Кой е за? Против. Мисля си, че се отхвърля. Изменение 147. Кой е за? Кой е против? Приема се. Изменение 18 за. Против. Моля да проверим по електронен път. Моля гласувайте. Okay, there's one един човек от социалистите и демократите в повече. Моля, изтеглете вашата карта. You, Благодаря ви, господин Тарабела. Много мило от ваша страна. Мисля си, че можем отново да почнем да гласуваме и така, моля, гласувайте отново. Благодаря ви. Електронно гласуване. 18, please. Thank you. Да, по изменени 18. Край на гласуването. 7 са за, 19 от против. 148 сега за. А, извинете, отпада. Добре, компромис 14. Кой е за? Кой е против? Компромис 14. Приема се. Изменение 151. Кой е за? Кой е против? Мисля си, че се отхвърля. 152 и 153, те са идентични. Кой е за? Кой е против? Не е ясно. Нека да гласуваме по електронен път, моля. 153 154 идентични. Гласуваме по тях. 152 и 153 идентични. 19 са за, 8 против. 154, 155 за заличаване. Кой е за? Кой е против? Прием се. 20. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 156. Кой е за? Кой е против? Мисля си, че е прието. 21 за, против, приема се. Компромис 15 за, против, приема се. 159 за, против, приема се. 25 за, против, отхвърля се. 25 за. Извинете, 160 кой е за? Против. Приема се. Компромис 16. Кой е за? Кой е против? Приема се. 165. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 17. Кой е за? Против? Приема се. 169. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 18 за. Против. Приема се. Сто седемдесет шест за против, отхвърля се. 177 за, против, приема се. И 19, кой е за, против, приема се. 182, кой е за, против, приема се. Изменение 29, кой е за, против, мисля си, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Да, отхвърля се. Категорично. 183. 183 за. 183 за. Кой е против? Приема се. Компромис 20. За. Против. Приема се. Компромис 29. За. Против. Приема се. Компромис 30. Кой е за? Кой е против? Приема се. 188 сега кой е за? Кой е против? Мисля си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Okay. Yep. Край на гласуването. 15 за, 12 против. Приема се. 189 кой е за? Кой е против? Мисля си, че същото мнозинство имаме. Според мен е прието с 3 гласа повече. Нека да проверим по електронен път. Всички ли са гласували? Добре. 14 за, 12 против. Да. Сега 190. Кой е за? Кой е против? Нека отново да проверим по електронен път. 190. Моля, гласувайте. Okay. Край на гласуването. 15 за, 10 против. 191 за, против. Приема се. 192 за, против. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? 14 за, 13 против. Компромис 21. Кой е за? Кой е против? Uh, Извинете. Компромис 22 сега. На страница 13 при мен. Компромис 22. Можем ли да гласуваме? Кой е за? Кой е против? Приема се. 202. Кой е за? 202. Против? Мисли си, че се приема, но може би да проверим госпожо Маклахкин. Искате ли да направим електронна проверка по 202? Добре. Не, аз просто бях учтива дадох ви вариант, но очевидно вие вече решихте от името на всички ни. Благодаря. И е така 202. Тринайсет за, 14 против, отхвърля се. <laughs> Uh, Сега компромис 23. 23, кой е за? Кой е против? Приема се. И изменение 207. Кой е за? Кой е против? Приема се. 208. Кой е за? Против? Приема се. 209. А, не, извинете, 210. 210 сега. 210. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Добре, че проверихме. 13 за, 14 против. Отхвърля се. 211. Кой е за? Кой е против? Приема се. 212. 212. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромис 24. Кой е за? Кой е против? Приема се. 219. Ultimate 219? Yeah? We're just double checking. 219. Yep. It's fallen, go to 220. It is... 219 се отхвърля. Е отхвърлено, отпада по-скоро. Сега гласуваме по 220. Кой е за? Кой е против? Електронна проверка, моля. <laughs> Okay. Is everybody voted? Всички ли са гласували? Добре. Отново 14 за, 13 против, за това е важно да се проверява по електронен път. Сега изменение 221. Кой е за? Кой е против? Приема се. 222 и 223 заедно. Кой е за? Кой е против? Отхвърлени. Компромис 25. Първа част на 25. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втора част на компромис 25. Кой е за? Кой е против? Има ли въздържали се? Да, има. Извинете, забравих за въздържали се. Добре. И така, втора част на 25 беше одобрена. Сега и за мене. 232. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромис 26. Кой е за? Кой е против? Приема се. 237. Кой е за? Кой е против? Приема се. 238. Кой е за? Приема се. Сега 239. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим отново по електронен път. Всички ли са гласували? 13 за, 14 са против. Сега изменение 240. Кой е за? Кой е против? Добре, отпада. 241. Кой е за? Кой е против? Мисля си, че се приема, но ако искате да проверим, ще проверим. И така електронна проверка. Моля, гласувайте. 17 за, 10 против. 242. Кой е за? Кой е против? Мисля си, че отново трябва да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. 242. Радвам се, че направихме проверка. Отхвърля се. 243, кой е за? 243. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим по електронен път. Okay. So that is uh, 14 to 13, so that is carried. 14 за, 13 против. Приема се. 247, because the others fall. Okay? So we're now in 247. Who's in? 247, кой е за? Кой е против? Мисля си, че се приема, но ако докладчикът иска да провери, да, добре, проверявам по електронен път. 247, моля гласувайте по електронен път. Всички ли са гласували? Приема се. 16 за, 10 против. 248 сега. Кой е за? против, отхвърля се. Компромис 27, кой е за, кой е против. Мисли си, че се приема. 259 сега, кой е за, кой е против. Мисля си, че се приема, но нека да проверим по електронен път. Ема, може ли да проверим по електронен път? Да, добре. 259. Още един човек трябва да гласува или може би не иска да гласува. Добре. 14 за, 13 против. Добре, че проверихме. Сега изменение 38, ако не греша. That falls because 259 falls. 261 falls, 39 falls, 262 falls. So we're going to 265 now because the 265. Останалите са отпаднали. 265. Кой е за? 261 отпада, защото беше одобрено предходно изменение. Това не е отразено в списъка за гласуване. Всички ли сме доволни от тази ситуация? Добре. Сега 265. Кой е за 265? Кой е против? Но нека да проверим по електронен път, ако не възразявате. 16 за, 11 против. Компромис 28. Кой е за? Кой е против? Приема се. Това означава, че сега преминаваме към 273. Виждате думите, които се предлагат като добавяне. Кой е за? Кой е против? Отново нека да проверим повторно повторно по електронен път 273. 15 за, 13 против. Приема се. Сега 278. Кой е за, кой е против? Не вижда възражали се. Така, добре. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. 278, да. Да, приема се. Добре. Swiftly to amendment. Very swiftly to amendment 325. 325. Are we all a few pages on? Изм... Няколко страници напред, изменение 55, няма го. 325 изменение за, против, приехме се. Изменение 326 за, против, мисля, че отпада, отхвърля се. 300, 327 пада. Всъщност, е, за 327, моля, гласувайте за, против, Приема се. Мисля, че се приема, но мисля, че трябва да проверим. 327. 21 срещу 7. 328, ако обичате. За. Против. Мисля, че се приема. 329 за, против. Виждаме въздържали се. Приема се. Сега 330 за, против. Приема се. 331 за, против. Мисля, че се приема. 51. Да проверим ли? Моля да проверим. Гласувайте за 331. За. Гласувайте с картите, моля. Гласувате. Гласувайте. По 331. 331. 17 срещу 11. Приема се. 51 за, против. Приема се. 332 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Доста е близък резултата. Единайсет за, 15 против, отпада. Сега 333 за, против, приема се. 334 за, против, приема се. 335 за, против, мисля, че отпада. Сега 52 от съображенията. 52 е е, за, против, трябва да го проверим. Равен резултат, добре, че го проверихме. Отпада. 53 за, против, приема се. 54 за, против, отпада. Сега компромис 1. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за първата част? Против. Един въздържал се, значи се приема. По втората част. За. Против ще трябва да проверя, защото ми се стори, че е доста близък резултата. Значи 15 за, 13 против. 59 Приема се 2 против, е, приема се е, изменение 3 за, против, <laughs> Мерси много. Живи здрав. живи за. 15 за, 13 против, т.е. 60 и 61 са приети. Сега 62 за, против. Ще помоля да проверим. 62, моля. Още един трябва да гласува. Значи 15-13, добре, че проверихме. 63 за, против. Мисля, че минава, но трябва да го проверим. 63 електронно гласуване. Сега компромис 2. За, против, приема се. 69 за, против, приема се 70. То е сходно с 69. 70 за, против, мисля, че се отхвърля, но да го проверим ли? Мисля, че отпада. 71 за, Значи, ако 70 е прието, 71 пада. 71, моля, за, против. Трябва да го проверим. Значи, равен резултат пада. 72 за, против Мисля, че пак е равен резултата 14-14, но да проверим, ако обичате. Пада. Компромис 3 за, против, приема се 5 за, против, отпада, 74 за, против, приема се 5. значи 75 отпада, ако и 4 се приема, така че минаваме на 76 за, против, въздържали се, приема се, 77 за, против, мисля също, че се приема. 78 за, против, определено се приема. Компромис 4 за, против, приема се. 81 за, против. Да проверим, доста е близък резултата. Сега, 82 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 89 за, против, приема се. 90, извинение 90 за, против, пада. Компромис 6 за, против, приема се. 95, изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. Изменя 102. За, против, въздържали се, приема се. 103. За, против, въздържали се, пада. 104. За, против, пада. 105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 Приема се. 115 за, против. То е идентично с 116. За, против. Пада. 117 за, против. Пада. Сега компромис 11. За първата част, разделно гласуване. За, против, въздържа, приема се. Сега е втората част. За, против, приема се. И така, минаваме на изменение 121. Това е допълнение. Кой е за 121? За, против? Против? Отхвърля се. 124. Кой е за? Против? Мисля, че и то отпада. Да го проверим ли? Да, да проверим 124. Падна. 125. За. Против. Приема се. 126. За. Против. Пада. 127. За. Против. Мисля, че и то пада. 128 за, против, мисля, че се приема. Да проверим ли това? Ема да проверим ли или? Да проверим. 128. Деветнайсет срещу 10. Приема се. 129 за, против, мисля, че се отхвърля. Да проверим отново. Доста тънко е мнозинството при всички тези гласувания, така че трябва да гласуваме повторно. Всички ли гласувахте? За 129 става дума. 129. 13, 16 против, пада. 130 за, против. Ще трябва и това да проверим.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 Мисля, че минава, но хайде да проверим. 132. Определено минава. 133. За, против, мисля, че пада. 14. За, против, приема се. 134. За, против, трябва да проверим отново тънка разлика. 15 също 14 приема се. И така, компромис 12 за, против, приема се. Изменение. Значи 16 пада, ако 20 се приеме, така че отиваме на 139 за, против, приема се. Сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването с 24 гласа за, 3 против и 2 въздържали се. Благодаря на докладчика и на докладчите в сянка. Минаваме на следващия е, документ. Where's your next voting list? I know, can I? Yeah, Union Customs Code, okay. Okay. Right, so we're now on to the unions. И сега на прилагане на митническия кодекс на Европейския съюз. Първо, компромис 1. Гласувайте, моля, за, против, приема се. Бързо, бързичко минаваме на заключителното гласуване. Моля, гласувайте. Чудесно гласуване беше това. Резултатите са 28 за, нито един против, нито един въздържал се. Поздравление на докладчика. Госпожо Форд, благодаря ви за това. И сега за последното гласуване днес по финансовите услуги. Докладчика има ли да каже нещо? Не. Така. Сега минаваме на изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. 9. Разделно гласуване. По първата част, моля, за, против, приема се. За втората част, против втората част, да проверим, за да сме сигурни. Добре, че, гласува, че проверихме. 13, е, отхвърля се с 14 глас. Изменение 5. За, против, много малка разлика. Да проверим електронно. Край на гласуването. 15 за, 13 против. Приема се. Изменение 44 за, против. Мисля, че същата разлика. Докладчицата, желаете ли да проверим? Добре, ще проверим. Пада, е, тъй като е равен резултата, отпада. Сега изменение 6 за, против. Нека да проверим. Четиринайсет против пада. А моят глас казва и щеше да се изравни резултата, което също отпа, означава е, отхвърляне. 45. За, против, мисля, че е също равен резултат. Да проверим. Не, 15, 13, значи при такива малки разлики трябва да проявяваме два пъти. Сега минаваме на седмо. Изменение 7 и 15. Гласуване заедно. За. Против. Приема се. Компромис 10. Против. Приема се. И така. Пристъпваме към компромисно изменение 11 за, против, приема се. Устно изменение от докладчика. Да, така ли е? Всъщност да се заличи параграф 3 по член 3. Съгласна ли сте? Да, за, против. М да, явно приема се, но ще проверим. Да, няма проблем, ще проверим електронна проверка. Всички, всички да гласуват. 17 за, 10 против. Компромисно изменение 12 за, против, приема се. И така бързо преминаваме към компромисно изменение 13 от за, против, приема се. Изменение 12 за, а, извинете, О, извинете, направо на 14-то преминаваме. Така, 14-то. 1-4. 14-то. А, за, против, приема се. 15-то изменение, нали? Така, 15-то изменение е, е, е гласувано в блок и така, заедно с компромисно изменение 14 за, против, приема се и така стигаме до компромисно изменение 1. За, против, приема се. Изменение 18-то не. Значи, компромисно изменение номер 2 за, против, приема се. И така стигаме до 21 изменение за, против. Може ли просто да проверим все пак? Благодаря. Добре. И така. 14 за, 12 против. 22 изменение за, против. Да, може би трябва все пак да проверим още веднъж. 22 изменение, ако обичате. Всички ли гласуваха? 16 за, 11 против. 23 за, против. Приема се. 24-то изменение за, против. Приема се. Компромитно изменение 3 за, против. Приема се. И така, стигаме до компромисно изменение 4 за, против, приема се. Изменение 30 за, против, приема се. И така, е, изменение 31 за, против, приема се. 32 изменение за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. И така стигаме до компромисно изменение 6 за, против, приема се. И така стигаме до окончателното гласуване. Електронно ще гласуваме. Трябва ли да ви, да ви казвам как да гласувате? Така започваме. А, а да, така. 27 за, 0 против, 0 въздържали се. Браво! Поздравления за нашия докладчик. Благодарим ви! И така, сега приключихме заседанието. След това ще се проведе заседанието на координаторите. Благодаря ви за присъствието, благодаря и на докладчиците.